вида, в който е предложен от е, председателския съвет. Следващата точка от дневния ред са едноминутните изказвания. Съгласно член 150 от правилника за дейността. Разполагам с списъка на записалите се оратори. И ви припомням последователно да вземате думата. Първо господин Адам Коша, една минута. Е, пан Адам Коша. Господин Адам Коша има думата. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim! Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, бих искала да привлека вниманието ви към факта, че Лисабонският договор съдържа и хартата на фундаменталните права, която има свои последствия за хората, които а, страдат от различни заболявания или по никакъв начин не бива да се нарушават правата на, която и да е група, независимо дали става дума за лице, което има някаква степен на инвалидност, независимо дали това е дете или възрастен човек и застрахователните дружества не би трябвало да отказват застраховка на хора, които страдат от такъв тип заболявания. В европейските институции и в християн-демократическите ценности трябва да се спазват. Те са в основата на Съюза, така че всички би трябвало да могат да живеят с достоинство и да бъдат зачитани имат право на достоен живот. Така че тези последствия не би трябвало да бъдат забравени, тъй като това са текстове и в Лисабонския договор, и в хартата. Нашата група иска да подкрепи а, тези хора. Една минута. Господин Калиновски. Благодаря, господин председател. В Европейския парламент е, един от себе души от, е, в държавите членки на Европейския съюз е, принадлежат към мълцинствата. Националните мълцинства имат значителни права и мисля, че си заслужава да се спомене много етническия микс на Европейския съюз. Една истинска демокрация се познава по това как третира мълцинствата си. Е, е, Лисабонския договор предвижда зачитането на е, малцинствата. Хартата по правата на човек забранява всякаква дискриминация по етнически принцип. За съжаление има държави в Европейския съюз, които практикуват все още асимилацията в продължение на повече от 20 години. Литва а, дискриминира свои граждани а, и това продължава и след присъединяването и към Европейския съюз. Благодаря, казва председателя господин Ярослав Валенса. Една минута. przepraszamy mocnik. Господин председателю, на 14 октомври Европейската комисия обяви годишната си стратегия за разширяване. Там се обобщава напредъка на Западните Балкани и Турция на фона на глобалната економическа и финансова криза и големите проблеми, е, пред които ще се изправят тези страни в бъдеще. В краткото си изказване Говоря като член на делегацията за отношения между Европейския съюз и Турция. Насърчавам Турция да върви по-нататък по пътя на реформите, пълната демократизация и решаването на конфликтите с съседните държави. Преговорите са стигнали до етап, в който Турция трябва да удвои усилията си, за да може да изпълни критериите за членство – като стимул за защита на правата на човека и демокрацията. Благодаря. Господин Марк Тарабел, една минута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 в срещата на върха на 16 ноември под егидата на ФАО показа една нова реалност. Г8 не би трябвало да избягва от отговорностите си. Има един текст, който е прият с около 40 члена и най-добри, най-бедните държави според статистиката на ФАО би трябвало да се възползват от обещанията на Г8. Аз съм против тези мерки и както казва да има една. Трябва да има много голямо търпение, за да се дочака това, което никога няма да дойде. Господин Антонио Масипилаго. Положението в Западна Сахара е изключително сериозно. Предупрежденията, които идват от наблюдателите за спазване правата на човека, е, много организации, наистина алармират за състоянието на нещата там. Посетих едно семейство в Интенду. Там има и политически затворници, извършват се е, издевателства върху е, затворниците. И госпожа Мината Охайда, която беше номинирана за наградата Сахаров, е прокудена от окупаторите на Западна Сахара. Европейския съюз трябва да направи нещо по този въпрос. Особено сега, когато Света на Европейския съюз има върховен представител а, по външна политика, трябва да направим нещо за този потъск, потъпкан народ. На 9 ноември говорихме за падането на Берлинската стена, а ние тук имаме една нова стена и трябва да помогнем на госпожа Хайдо да срути тази стена. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Хагланд. Благодаря, господин председателю. През последната седмица много се говори за Балтийския регион и това е темата на моето изказване днес. Миналата сряда беше проведена съгласователна процедура по бюджета за следващата година, който предвижда 20 милиона за изпълнението на стратегията за Балтийско море. Разбира се, необходима ни е правна основа за тази е, стратегия, за да бъде тя успешно реализирана. Положението смятам, че е неотложно и се надявам, че трябва да предприемем спешни мерки, като а, е, това се изисква и от съвета, и от комисията. Благодаря. Елен Флотър. Euh, euh, Благодаря, господин председател, В четвъртък бях в Тунис за провеждането на делото срещу господин Бендри, който е един писател и поет. Той е обвинен в наистина странни престъпления по странно законодателство, тъй като той на никого нищо не е направил. На 24 октомври видяхме, че все повече се засилва и насилието и нарушаването правата на човека. Аз познавам тази страна и преди това такива неща не е имало. На 25 октомври този господин всъщност показа посредством това, което му се случи, доколко този народ наистина е неудовлетворен от своето правителство. Но, независимо от, от насилията, нищо не се случва. И нашите посланници, Европейския съюз, изобщо не прави нищо по въпроса. Ние нямаме е, възможност пък да присъстваме на този процес срещу него. Не можем да помогнем на хората в опасност. Какво прави Европейската комисия? Какво правят нашите посолства, за да призоват тунизийските власти да е, извършат някакви действия в името на закона? Трябва да има съвместни действия помежду ни. Трябва да говорим по този въпрос с а, е, господин Беналис. Благодаря, казва председателя господин Тамашевски. Uh, um, pan Господин Жоао Ферейра. Търговското споразумение, е подписано на 4 ноември между Европейския съюз и, Либа, и Израел за преработени земеделски продукти и риба е отчаиващо. В економическата и социалната крига, особено в сферата на селското стопанство и рибните и рибарството, това е един много сериозен прецедент във връзка с една държава, която не зачита правата на палестинския народ. Все повече и повече селища се изграждат, части от Иерусалим се разрушават. Трябва да се защити международното право и а, трябва да се позволят а, стоки от а, тези селища да идват в а, Европейския съюз. Ние защищаваме правата на палестинския народ да изгражда своя суверенна държава. Председателят благодаря. Джерард Батън. Благодаря. Павел Стройлов неодавна публикува а, своите спомени за а, тайните а, връзки със Съветския съюз на лейбористската партия. Нил Кинък се е обърнал към Михаил Горбачов, за да проучи въпроса как ще реагира Кремъл, ако Великобритания прекрати своята програма за подводницата Трайдант. И излиза, че независимо от отбранителната политика на своята партия и на Великобритания, той е потърсил одобрението на друга държава, което е равностойно на държавна измяна. Този въпрос трябва да бъде проучен от компетентните разследващи органи, е, като се съберат необходимите доказателства от всички страни. Благодаря. Искам да ви напомня, че 79 са записалите се оратори и разполагаме с 30, максимум 35 минути. Извинявайте, е, колеги, но не мога да приема предложението ви за смяна в списъка. И сега господин Шаба Шогор. Köszönöm, elnök úr. Szomorú, hogy a kisebbségek kollektív jogfosztását igazló politika. Благодаря, господин председателю. Печално е, че правата на младсинствата по отношение на техните майчини езици не се зачитат. Искам да ви благодаря, господин председателю, за това, което правите, за да се противопоставите на закона за езика в Словашката република. Има и проблем с Чехия. След ратифицирането на Лисабонския договор този проблем продължава. Декретите на Бенеш са незаконни. Дори и без хартата за основните права или Савонския договор, защото те се основават на принципа на общата вина. Надявам се в бъдеще общата вина за военно престъпление ще изчезне в миналото. Госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. На 20 ноември беше 20, че се отбеляза 20 годишната на документа на ОНЕ по правата на човека, демографските промени, съчетаването на работата и живота в семейството, борбата срещу бедността. Всичко това изисква познание, което неправителствените организации притежават. Конвенцията по правата на човека диктува е, децата да израстват в семейна среда. Групата в Европейския парламент за защита на децата е един многопартиен орган и аз искам да приканя всички депутати да подкрепят тази между е, тази група. Благодаря. Дачана Сърбо. Благодаря, господин председателю. Все повече се тревожим от събитията в Италия. Цяла Европа знае как една цяла общност беше заклеймена поради а, е, действията на отделни лица. Но от това страда общността, тя е дискриминирана. Неодавна узнахме за указанията, дадени от един италиански работодател, да не бъдат наемани граждани от ромски происход. На улицата умира ром, на когото никой не желая да помогне. Мисля, че трябва да обърнем внимание на италианското правителство по този тревожен проблем с дискриминацията на ромите. Благодаря, господин Дерек Вон. Благодаря, господин председателю. Канех се да говоря за значимостта на европейските структурни фондове за региони като Уелс след 2013 година, но искам да отговоря на коментарите, които бяха направени от господин Батен малко по-рано. Един политик със значимост, който бе и комисар, за да се обвини едно такова лице в предателство аз искам той да оттегли своите бележки. Ако той не го направи, моля помога. Чинкуе. Благодаря ви. И сега Иво Вайгъл. Поштовани господ председник. Благодаря, господин председател. Тук много скоро ще имаме възможност да чуем кандидат за върховен представител и това, което тя ще може да каже. Това ще бъде тест и за нас. И отговор на отговора е, отговор на въпроса какво може да бъде влиянието на Европейския съюз в е, мирния процес в Близкия изток и дали можем да играем изобщо роля. До сега нямахме успех. Колегата, който се изказа преди мен, се впусна в повече подробности, но в момента старата политика продължава. Палестина а, атакува Израел, Израел отговаря непропорционално и така нататък. Аз мисля, че дори за една секунда не би трябвало да отклоняваме вниманието си. А, а, а, председателят, благодаря, Крис Дейвис. Британски и други европейски войници водят битки и умират в Афганистан Казват ни, че причините са свързани с безопасността на нашите страни, борбата срещу Ал-Кайда, защитата на правата на жените и така нататък. Тези аргументи за мен вече не са убедителни. Няма ясна политическа стратегия. Не е ясно какво трябва да постигнат нашите войници. Нещо повече, смятам, че тяхното присъствие още повече разклаща сигурността все повече ислямските екстремисти поддържат воинстващите групировки и антизападните убеждения. Трябва да разговаряме с талибаните, трябва да потърсим помирение и да се разшири основата на коалиционното правителство, за да имаме готовност да изтеглим войниците си от Афганистан. Благодаря, Изабел Дюран. Euh, Господин председателю, както знаете, има едно споразумение между Белгийската държава и групата ЖДФ Суес. Това стана през октомври тази година. Така се удължава монопола на тази фирма до 2025 година. Това противоречи на политиката на либерализация и което просто ще утвърди монопола върху ядрените мощности и ще попречи за развитието на възобновяеми енергийни източници. А пък независимия регулатор, един вид, няма да може да регулира цените на енергията. И имам въпрос. Може ще реагира ли Европейската комисия и ще може ли да напипа проблемите свързани с това кой меси баницата и кой яде. В навечерието на Копенхагенската среща ние се занимаваме с такива дискусии, свързани с възобновяемите енергийни източници и се надявам Европейската комисия да не остави този пак селектика, за да продължи монопола в Белгия. Джери Хигенс. Благодаря, господин председател. В, в е, Ирландия има национални стачки, хората са отчаяни и те трябва да платят за една криза, за която те не отговарят. Искам Европейския парламент да отправи гореща подкрепа за утрешната стъчка, стачка. Ирландското правителство а, не може да реши проблема. Европейския съюз и Европейската комисия също така са отговорни. Тези институции а, са институции, на които вече не може да се вярва, особено след сделката, която беше направена за председател на Европейския съюз и една дама, която никога не е била избирана, а беше поставена в, сред фусилите в Камерата на лордовете, сега стана на висок пост в Европейската комисия. Господин Андреас Белцер има думата следващ. Президент, Господин председателю, благодаря. Всеки седми европеец е, е представител на етническо мълцинство и същевременно ние не защитаваме реално мълцинствата в Европа. Държавите членки отстояват своя суверенитет в тази област и Европейският съюз не може да се меси във вътрешната политика на държавите членки за защита на малцинствата. Нямаме единна политика в тази е, връзка. Подходите са съвсем различни. Франция, например, няма етнически малцинства. Словения също. И е, същевременно Едно словенско мълцинство е факт в други държави. Етническото разнообразие е факт в Европа. Факт е също така и международното право, което защитава мълцинствата. Затова Европейския съюз трябва да е активен и да отстоява правата на мълцинствата не само като куха фраза. Благодаря. Czesław Siekierski. Uroczystości, które odbyły się 9 listopada tego roku w Berlinie w 20. rocznicę zburzenia muru Berlinu. 9 ноември имаше церемонии за 20-та годишнина от на Берлинската стена и обединението на източна и западна Германия. В Централна и източна Европа демокрацията се роди отново. Ние отбелязахме едно, края на едно дълго пътуване, падането на стената, но то започна през август 80-та година на полския бряг под ръководството на Лех Валенса. Нека да не забравяме 56-та година Унгария, 56-та Познан, 58-та Чехословакия много лидери от опозицията в тези страни се бориха срещу диктатурата и дори дадоха живота си. Нека да ги почетем. Нека не забравяме онези политици, които посредством своето въображение доведоха до тези реформи. Благодаря ви. Председателя, колеги, имам едно съобщение. Ще го прочета на английски. Мисля, че ще е по-удобно. Господин Дейвид Мартинс ще закъснее, тъй като полета му закъснява. Затова ще помоля пленума доклада на господин Мартинс, който е изключително